Das ist schlecht. So, meine sehr verehrten. И така, уважаеми госпожи и господа, предлагам да подновим заседанието си. От тази сутрин остана точка 27 за субсидиарността. Саят Карим е докладчик, като основно Става дума за забележки на редица държави членки във връзка с Европейската прокуратура. Ще помоля колегата Карим накратко да ни вземе колега Джаколим от комисията Либе е тук, така че наистина сме в пълен състав. Колегата Албрехт, също, но сега давам думата на колегата Карим. Господин председател, благодаря. Извинете ме за днес преди обед. И е, сега ще започна директно с въпроса. Добре дошли на докладчетата в сянка от другите комисии. Мисля, че вие сигурно сте Видя ли едно писмо от госпожа Вивиан Рединг и евентуално сте наясно със съдържанието му? Е, няколко е, момента трябва тук да обсъдим. Мисля, че от обема на кореспонденцията и анализите, които се съдържат в нея, е ясно, че възраженията на националните парламенти са подплатени с доста разсъждения, не спонтанна реакция, а така сериозен ангажимент от страна на националните парламенти, който ние винаги сме търсили и за който сме ги окоръжавали да правят. И в такъв смисъл тези техни мнения трябва да бъдат приети сериозно и да бъдат разгледани в подробно, не само от нашата комисия, но от парламента като цяло, а също и от съвета, ако предложението продължава да бъде поддържано. Като част от цялата процедура трябва да разгледаме и член 38а, свързан с възможностите за прилагане на принципа за субсидиарност. Защото мисля, че тези, този, тези възможности не са включени в работните методи на многи комисии. Смятам, че и подхода на нашата комисия може да бъде подобрен, особено линея 2 от правилото, правилото, където може да се правят изменения на базата на подадени мнения. И не само парламента следва да подобри своята работа в този смисъл, но и комисията. В моя доклад, който сега представям пред коми... нашата комисия, повдигам въпроса, че не об обемаме, не, не отделяме достатъчно внимание на съображенията за субсидиарност и трудностите, с които се сблъскват националните парламенти в този смисъл. И е, за това, господин председател, съм силно изненадан от е, писмото на заместник председателя на комисията госпожа Редин, която реално отказва поканата на нашата комисия да обясни, да даде обосновка за предложението. Също и се свързахме с комисар Шевкович. Смятам, че отговорът е напълно необоснован и е редно комисията да отговори на критиките, изложени от националните парламенти. Абсолютно уважавам заместник-председател Шефкович и считам, че не е, е справедливо той да защитава едно предложение, което се отхвърля на базата на съображения за субсидиарността, без това да е в неговия ресор. И за това считам, че трябва да се подаде спешно парламентарен въпрос и да се поиска от комисар Рединг да обясни позицията на комисията в пленарна зала. Защото ако гледаме към бъдещето, колеги, считам, че една такава процедура е, и то приета като регулярна такава ще е много удачна за е, решаване на всички загрижености на национално ниво за за принципа за субсидиарност. И ако мога да завърша с нещо общо, все повече нараства недоволството от европейския проект в много страни членки, да не кажа във всички. Националните парламенти се чувстват държани надалеч от процеса на вземане на решения на европейско ниво и това не може и не можем да си затваряме очите пред това, особено ние тук в парламента. Ние трябва да възприемем идеята за субсидиарност и ролята, която играят и трябва да играят националните парламенти в европейския проект, с което ще подсилим и легитимността на нашата дейност и на целия европейски проект много внимателно си използвам формулировки, господин председател, с цел да кажа възможно най-ясно на нашата комисия колко голямо значение отдаваме на тази част на нашата работа. И е, да се надяваме, че нашето послание няма да остане нечуто. Не е, нека да е, променим тенденцията, нека да се възползваме от момента и да внесем, е, да поставим въпроса в пленарна зала. Благодаря, колега Карим. Има редица заявки за изказване. Колега Албрехт, първо вие. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Карим за направеното изложение. По принцип, <clears throat> бих искал да се спра, спра на основния въпрос на цялото начинание. Мисля, че в Европейския парламент съществува тенденция и сега специално на специалния комитет за борба с организираната престъпност и пране на пари, мисля, че съществуват так, так, так, такива действия в ущърп на Европейския съвет. Разбира се, тази подро... Е, необходимост поражда изисквания и очаква, е, се очаква наистина да поговорим е, в парламентите, националните парламенти, активно да се занимаят с въпроса на фона на принципа за субсидиарност. Те работиха вече по този въпрос и някои от тези парламенти съответно показаха жълт картон. За нас като Европейски парламент е уместно да направим извода, е, да не казваме едновременно с това, не това не ни е интересува, ние ще си изработим собствена позиция. За това съм съгласен. Е, можем да се занимаем с оценката на този, тази оценка за субсидиарност и да раз, разгледаме разгледаме този въпрос. В рамките на заседанието на докладчиците в Сянка на Либе ние поискахме от правната служба на Европейския парламент който, която присъства тук, да проследи въпрос, проучи въпроса за правното основание, за правната защита, това са важни въпроси. От друга страна обаче би било погрешно да кажем от самото начало, че принципа на проверката за субсидиарност е основна наша тема на обсъждане. Да, това е необходимо, но в рамките на проверката за субсидиарност е, става дума за това единствено да проверим дали има средства на ниво Европейски съюз, е, за да проведем това проучване с оглед на субсидиарността. Лично аз се съмнявам. В работата ми като координатор в специалния комитет за борба с престъпността, особено е, когато става дума за финансовите интереси на а, Съюза, в момента няма достатъчно добра взаимодействие между прокуратурите. И много от разследващите органи обръщат внимание, че ако искаме координирани действия от страна на един разследващ орган, който не е на място и който може да ръководи разследвания в различни държави членки. Защото в борбата с организираната престъпност става ясно, че отделното разследване рядко води до успех, когато се нуждаем от трансгранично сътрудничество сътрудничество в борбата с организираната престъпност. Така че трябва да помислим по въпроса, да доведем до край този, е, тази оценка и смятам, че Европейския парламент през последните години винаги е настоявал за по-добро взаимодействие между разследващите и правоприлагащите е, и правораздаващите органи но това разбира се става при, трябва да става при съответни условия, при защита на, ли, на правата на заподозрените и така нататък. Мисля, че единната Европейска прокуратура е шанс да подобрим нещата. Благодаря, колега Стоянов. Имате думата. Господин председател, Поставянето на даден законодателен акт под съмнение, че не отговаря на субсидиарността, не е нещо, което се случва всеки ден. Всъщност, колеги, поправете ме ако греша, но колкото имам спомен, това е първия случай, в който имаме валидно направено заявка от националните парламенти по реда на протокол 2 от, към договора за функциониране на Европейския съюз. И трябва да сме наясно, че нещо, което е изключително трудно да се случи, но а, както ги сметнах аз, това са 19 гласа, подадени от парламентите по процедурата за възразяване срещу субсидиарността, при необходими само 14 в този случай. Тоест, ние за първи път имаме реализиране на процедурата национални парламенти, една процедура, която пак ще кажа, е почти невъзможно да се осъществи, защото ужасно много национални парламенти трябва да вземат едновременно решение в много кратки срокове. А, тъ, за първи път имаме реализиране на тази процедура и действително трябва да се отнесем изключително сериозно към това, че националните парламенти са възразили по този а, специфичен въпрос. За съжаление в случая се касае за специализирана законодателна процедура, така че парламентът не е, няма правомощия да се изкаже из, извън, специално по този въпрос, както е при обикновената законодателна процедура, и да изрази конкретно своето мнение дали има нарушаване или спазване съответно на принципа на субсидиарността. за мен е, едно нещо е ясно, че според а, член 7 параграф 2 от протокол номер 2 комисията ще бъде задължена в момента да преразгледа своето становище, като в резултат на преразглеждането тя, а, своето предложение, като в резултат на преразглеждането тя може и да го потвърди и да продължи да го поддържа. Но тъй като парламентът е лишен заради специалната законодателна процедура от възможността да се произнесе по същество, а, аз искам да подкрепя казаното от докладчика господин Карим и да изразя изключително неудовлетворение от това, че госпожа Рейдинг е отказала да, бъде, да дойде да отговаря на въпросите на тази комисия, която е компетентна. И затова искам да подкрепя предложението на господин Карим от името на комисията да бъде зададен въпрос, така че госпожа Рейдинг да бъде така добра да дойде и да информира парламента за своите бъдещи намерения. Защото в случая сме поставени пред ситуация на прецедент, а, какво, как ще се развие този въпрос, какви мерки и действия ще предприемем, до някъде ще предпостави това какви ще бъдат правомощията на парламента за бъдеще да действа в такива ситуации. Това е изключително важно и ще е хубаво, ако създадем вярно адхок, но все пак една хубава система за това да се търси отговорност от комисията, когато националните парламенти възразят срещу нейното предложение. Затова подкрепям правната комисия да възложи на господин Карим изработването на въпрос, който да бъде а, предложен за разглеждане в пленарно заседание и да получим някакви отговори. Благодаря ви. Благодаря колегата Сперони. Няма го. Колегата Джаколини, заповядайте. Б благодаря, господин председател. Сети ли протоколът към договора е много ясен когато има основателни, обосновани становища, съгласно които се налага нова проверка, комисията, в този, която в този случай вземе решение, може да вземе решение да поддържа или отегли становището си. Тоест, говорим за отношенията между комисията и националните парламенти. Ние нямаме нищо общо. Комисията получава, както се разбра, жълт картон и може да оттегли предложението си и да приключи случая или да продължи да поддържа позицията си обосновано и да поиска продължаване на процедурата или да промени предложението и да представи пред националните парламенти новата редакция. Комисията трябва да избере между тези три възможности и докато не чуем нейното решение, ние сме със свързани ръце. Не виждам защо си губим времето да говорим за това. Добре, сега, казва председателят, сега колегата Джаколини. Благодаря, господин председател. Няма никакво съмнение, че това предложение не допада на всички национални парламенти. И вероятно трябва да отбележим и многобройните дискусии, проведени в Европейския парламент. В това предложение се съдържат някои елементи, които все още очакват своя отговор. Аз съм докладчик по това досие. И трябва да кажа, че вече имахме възможност да поговорим с докладчика в Сянка, което, в която възможност, впрочем, ни се дава не за първи път настоящия, на нашия, ком, нашата комисия има специални правомощия по отношение на бележките, забележките по субсидиарността. И слушах докладчика и споделям до голяма степен казаното от него. Сигурно ще трябва да изчакаме да чуем госпожа Рединг. Ще поддържа ли тя първоначалното си предложение? След това в Комисията по вътрешни работи ще се заемем с този въпрос. Може би ще направим съвместно изслушване заедно с Комисията по вътрешни работи. правната служба, на правната служба вече бе възложено да изготви е, експертно становище. Аз обаче съм убеден, че в краткото време, което ни остава от мандата, би било по-уместно Европейският парламент да изрази собствена позиция. тъй като според нас, или поне според мен, е по-разумно да започнат разговори, включително и с критични мнения, като се стигне до становище на Европейския парламент – Казвам това в качеството си на докладчик на извънредната комисия за борба с организираната престъпност и пране на пари, за да можем да преследваме нашите цели, ние трябва да встъпим на конкретни резултати и на доверие с държавите членки. Сега госпожа Вебер. Благодаря, господин председател. Аз съм от Комисията по граждански свободи, докладчик в Сянка и, и координатор за АЛДЕ. И да бъда съвсем е, откровена, преди няколко седмици, когато обсъждахме дневния ред за настоящото заседание, бях абсолютно убедена, че госпожа Редин ще присъства и ще имаме възможност да зададем въпроси и да получим отговори. В Комисията по граждански свободи също иска, поискахме тя да присъства, както и поискахме да има представителство от националните парламенти, защото в край на кращата демокрацията означава прозрачност, откритост. И когато искаме становищата на националните парламенти, което се предвижда от основния ни закон в Европейския съюз, съвсем нормално е и да ги слушаме, послушаме. Та, с цялото ми уважение не разбирам позицията на комисар Рединг, защото считам, че в неен интерес е също така да дойде и да изясни нещата, независимо от това какво смята да направи комисията в последствие с настоящото предложение. Надяваме се, ще го оттегли, но не съм убедена. Но съответния комисар е, има задължението да дойде при нас, да отговори на въпросите ни, защото ние имаме право да задаваме въпроси на комисарите. И аз лично настоявам и ще продължа на настоявам, каза го и в комисията Либе, на заседанието на координаторите, е, считам, че това трябва да се случи в присъствието на представители от националните парламенти. Може би можем да направим едно съвместно заседание между Юри и Ливия. Това ще е от полза за всички. Абсолютно настоявам за това. И е, да, госпожа Рединг в пленарна зала може и това да стане, но не считам, че то е в нейния интерес всъщност – в едно общо съвместно заседание на Либе и Юри би било най-удачният начин да повдигнем въпроси и да дискутираме нещата в малко по-големи подробности. Защото в пленарна зала всеки си говори в собствената си така, посока, докато тук можем да направим диалог, въпроси и отговори. Колегата Тайн, моля. Благодаря, господин председател. Това е вторият жълт картон, който се получава връзка с предложение на комисията и господин Сперони е прав. Сега ще трябва да изчакаме какво ще направи комисията. Би ми се искало да успеем да доведем до край една такава процедура. Все още не е съвсем ясно какво ще се случи, ако комисията не отегли предложението си, както в първия такъв случай до сега. Мога само да подкрепя казаното от господин Албрехт. На същото мнение съм. Много е важно какви са процесуалните права на обвиняемите. И е важно правораздавателните органи на европейско ниво да си сътрудничат все по-тясно. би било чудесно, ако и прокурорите от европейски държави се срещат, а, но ако те не могат да се организират без да имат а, един представител става сложно и може би това е причината за всичките тези жалби връзка с субсидиарността. Разбира се, че имаме нужда от Европейска прокуратура, но няма да е озрял моментът, докато не са гарантирани процесуалните права, а за съжаление те много се различават в отделните държави членки и не можем да свършим добра работа, ако в съответните случаи се съобразяваме с съответното национално законодателство. И в случаи, например, когато се провеждат успорни действия в различни държави, не знам какво бих посъветвал един а, мой клиент защото липсват общи стандарти, които оказват влияние върху всички засегнати и заподозряни лица. И е, те упражняват влияние върху всички въпроси, когато се стигне до подобни случаи. Така че различните е, правни разпоредби в различните е, държави и членки например, когато а, става въпрос за оползотворяване и, да кажем, на колективно управление на права, може би в различни държави се вземат различни решения. Така че смятам, че трябва да започнем а, с хармонизиране на правата на заподозрените и на обвиняемите. Иначе ще продължим да получаваме все толкова жалби за субсидиарността. Председателят, мисля, че вие изразихте едно мнение, което самият аз защитавам един от аргументите на комисията беше, че по този начин със създаването на прокуратура ще се регулира дейността на ОЛАФ, защото а, те са орган, който разследва на административно ниво, но има изключително а, обтекаеми правомощия и не се контролира нито от прокурор, нито от съдия нито от контролни органи от какъвто и да било характер и не може да оповестява никакви не може да дава информация за това как процедира. Мисля, че Националната агенция за сигурност на САЩ е прозрачна организация в сравнение с това. И ако ние според договорите не можем да назначим международен съдия в Люксембург, то поне трябва да имаме инстанция, която да работи малко по-прозрачно, отколкото Олаф. И в този смисъл съм против субсидиарността, както каза господин Албрехт, защото това е единствения начин, по който можем да се справим с жалбите срещу нарушение на субсидиарността. А отсъствието на госпожа Рединг си обяснявам единствено с това, че комисията предстои да вземе решение по въпроса с комуникациите. И комисията не иска иска да изпада в положение преди взетото решение да казва каквото и да било по този въпрос. Може би става въпрос за висша дипломация, но това евентуално обяснява нейното отсъствие. А по отношение на процеса, както каза господин Сперони, сега комисията е наред и ще видим какви ще са резултатите. А, допускам, че ще бъде преработен текст, защото а, ще Очаква се изключителен отпор от страна на съвета и ако в ако не се съгласят правителствата да подкрепят това предложение, няма да се стигне до а, вземането на, на подобен закон. Не знам дали до края на мандата ще има достатъчно време, а, за да Втори път думата ще се опитам да бъда максимално кратък. Искам да не се съглася с това, което каза господин Сперони и госпожа Тайн, което казаха, тъй като не смятам, че този въпрос е между комисията и националните парламенти. В крайна сметка ние сме законодателя, който в крайен случай трябва да приеме или да одобри дадения законодателен акт. Т.е. този въпрос не касае пряко. И това се вижда от самия протокол, тъй като в параграф 3 е записано специално, че преди, преди да приключи първо четене, законодателят преценява дали законодателното предложение е съвместимо с принципа на субсидиарност. Така, това обаче касае обикновената законодателна процедура. В случая, където изрично е казано, че ние като законодател трябва да вземем отношение, защото националните парламенти те не могат да а, сложат пречка на законодателство, което смятат за неправилно и неотговарящо на принципа. Но те могат да светнат сигналната лампа и те го правят това в момента. Но когато имаме специализирана законодателна процедура, ние нямаме такова задължение да се произнесем и според мен, тъй като споделяме обща черта с националните парламенти да сме демократично избрани представители на гражданите на Европейския съюз, ние трябва да изградим собствена процедура, при което да е ясно, че все пак пак парламента се интересува от този въпрос, когато пред него има светната сигнална лампа, а не просто да дигнем ръце и да кажем националните парламенти и комисията да си комуникират и ние нямаме нищо общо с това, защото имаме общо и когато акта стигне до одобрение, ще трябва да гласуваме за това одобрение. И трябва да имаме пълната информация преди да отидем на това гласуване. Благодаря ви. Tadeusz Jewka, bitte господин Цвевка. Благодаря, господин председател. В много неудобна ситуация се намираме в момента, защото, както изглежда, трябва непосредствено в момента да се вземе правно решение. От друга страна, няма никаква реакция на резервите, изказани от националните парламенти относно нарушаването на принципа на субсидиарността. Доколкото е, знам, комисар Рединг не счита, че е нарушен е, принципа на субсидиарност и го казва съвсем директно – Нашия председател казва, че тя не е тук, защото вероятно си разработва позицията. Но бих казал, че ако работи по позицията си, би било по-добре тя да е тук сред нас. И е, считам, че някои национални парламенти, които се възползваха от процедурата на зелената карта, сега ще се окажат в положение правителствата да им извиват ръцете правителства, които нямат резерви спрямо предложението. Или ще се използва идеята за сътрудничество. И ние ще изпуснем възможността затова, преди да вземем каквото и да било решение, трябва да обсъдим нещата кротко, спокойно, да видим каква е позицията на Европейската комисия и да видим какво предложение ще се подаде. Защото ако нещата ще се решават на сила, може би е, намеренията са били добри, но поради процедурата нещата са разводнени. Благодаря, господин Благодаря în ceea ce privește rolul nostru. Господин председател, що се отнася до нашата роля тук, независимо от позициите на националните парламенти за субсидиарността, ние също трябва да изкажем своята позиция, защото ние обсъждаме е, една тема и то трябва да се следва процедурата. По същество два въпроса се поставят. Единият е следният. не съществува европейски наказателен, наказателно-процесуален кодекс, така че не може да се санкционира и да се търси а, санкции и преследване на престъпления на европейско ниво. И не виждам как една, проц... една прокуратура на европейско ниво може да съществува без съответния кодекс и процедура. Госпожа Сипъл. Благодаря. Аз съм докладчик в Сянка в Комисията по граждански права и се занимавам с този въпрос. Струва ми се, че независимо от факта, че всички политически групи принципно са за създаването на Европейска прокуратура. Както стана ясно и в хода на тази дискусия, независимо от всички оплаквания срещу субсидиарността, но ако въведем тази институция на европейският прокурор, ще останат в сила националните процедури, и говорим, че, са, че е нужна все повече координация в областта на наказателното преследване. Но аз си поставям не толкова въпроса дали сме съгласни с а, а, оплакванията от страна на националните парламенти за нарушената субсидия на а, националните парламенти, а, а искаме ли да сближим а, процедурите в държавите членки. Мисля, че този въпрос се поставя именно когато става въпрос за създаване на обща инстанция на процедурата. Има редица въпроси от е, процесуално, от е, правно естество, които трябва да бъдат изяснени. И ако ние кажем, че искаме създаването на Европейска прокуратура и ако я създадем един ден, то действително ще имаме ясни и единни правила, за действия срещу а, организираната престъпност. Обаче, ако тръгнем по този път, това би означавало, че ако тръгнем по пътя за, на хармонизацията, ще трябва да сближим законодателствата си и а, в областта на а, наказателното право, все още националните законодателства и процедури се различават доста, така че не знам колко бързо ще можем да стигнем до някакъв резултат. Колегата Сперони. Благодаря, господин председател. Искам да повторя една концепция. Не обсъждаме дали текста е добър или лош и дали а, искаме европейски прокурор или не, дали това е положително или отрицателно, това, което трябва да направим е да се опитаме да се придържаме към договорите и разпоредбите относно субсидиарността. Ако имаме документ, то ние можем да се произнесем по правното основание, бидейки комисия по правни въпроси. А по отношение на принципа на субсидиарност, то трябва да бъдат включени и националните парламенти. Тоест има две институции, които могат да блокират решението, обръщайки внимание на несъответствие с основните договори. Националните парламенти са онази втора инстанция, независимо дали се прави или не, ние не сме упълномощени да вземаме това решение, но те имат право да заявят своето мнение, че в този случай са нарушени договорите. И от моя гледна точка а, не става въпрос за алинея 3 от член 7, а за а, алинея 2 от а, член 7. В а, нашия правилник за дейността в 37 ми член е записано, че Европейският парламент не може да стигне до решение независимо дали ще каним госпожа Рединг или не, преди да е изслушала автора на едно предложение и да е неясно, да е чула от него как, как той смята да подходи. Едва след като комисията е заявила какво а, смята да направи, сме на ход отново ние. Председателят, да, мисля, че това е ясно, но въпреки това смятам, че можем да обсъждаме въпроса. Госпожа Вебер има думата сега. Благодаря, господин председател. Засегнах само въпроса за присъствието на госпожа Рединг и представителите на национални парламенти, но искам също да Говоря и за нашите, моите безпокойства относно предложението. Аз определено мога да кажа, че искам да има такава институция, искам да има Европейска прокуратура и е, чисто по същество директивата ще покрие съответните въпроси. Но е, малките камъчета обръщат колата и именно въпрос е как процедурно ще се е, провеждат разследванията. Защото в момента това, което ни казва комисията, макар че се е, твърди, че всичко се основава на член 86, е, една част от е, комуникациите, примерно, излизат извън обсега на член 86. Ние поискахме становище от правната служба и от е, Агенцията за основни права, защото става дума за презумпция за невиновност, правилата на задържаните, е, право на обжалване и така нататък. То, всичко това, според мен, не се покрива от член 86 на договора. И най-важното, според мен, тук е, че тук не става дума за процедура на съвместно взимане на решение, а процедура за съгласие. Така че ние не можем да решаваме а, неща, които са свързани с основните права и да не се дава възможност на парламента да се изкаже. Именно тук е проблема, това е залога. Ако не сме достатъчно настойчиви и силни в момента, ще се събудим утре и ще съществува законодателство, на което ние ще можем да казваме само да или не, и а, което ще се прилага към, да речеме, 10 на 15 страни и членки. Това ще е подигравка и с институциите, и с целия Европейски съюз. Колегата Албрехт. Yeah, е, uh, Благодаря. Абсолютно съм съгласен и подчертавам съгласието си с казаното от е, госпожа Вебер. Както каза и господин Сперони, е, този процес е, субсидиарност не става въпрос за съдържанието, но въпреки това ние трябва да се погрижим за това като Европейски парламент и трябва да го изясним. И можем да го направим едва когато националните парламенти са изиграли своята роля и са получили отговор от комисията. И когато тази процедура е придвижена напред и комисията е преработила предложението си. Това, според мен, се разбира от само себе си. Въпреки всичко, смятам, че большинството подкрепя идеята за създаване на Европейска прокуратура и е, искам да противореча на някои изказани мнения е, нямаме европейско наказателно право и наказателно-процесуално право. През последните 2-3 години с, а, е, а, е, госпожа, с докладите на госпожа Зипе, с Сар Лотфорд, с госпожа Антонеско се създадоха тези минимални изисквания в а, областта на наказателното преследване в областта на създаването на материално право. Създадохме право на европейско ниво. Ще ги създадем с новата директива и в областта на борба с измамите. Така че трябва да се борим за едини стандарти, Комисията в своето предложение за Европейска прокуратура е предвидила цял каталог от мерки. Не всички са лоши, но може да се работи още върху тях. И трябва, както госпожа Вебер каза, тъй като се намираме в процедура на даване на съгласие, не бива да се оставяме да бъдем игнорирани. Въпреки това, аз бих пледирал да очакаме, докато процедурата а, е, се приключи и докато получим от Агенцията по основни права и от нашата а, правна служба се получат съответните експертни оценки. Колега Карин, давам ви думата като докладчик. Chairman, thank you. Господин председател, благодаря. Няколко основни момента искам да коментирам. Колегите направиха някои много уместни е, забележки, а в други случаи пратиха дебата в е, теми, които не са подходящи за момента. Става дума за процеса, а не за съдържанието и не трябва да смесваме двете неща, защото иначе ще, се, е, ще изпаднем в затруднение. Така че я ще се опитам да направя именно това. Повдигна се въпроса дали е да дойде госпожа Рединг пред комисията или в пленарна зала. Смятам, че аз казах съвсем ясно. Считам, че е, въпросът е, да бъде из, изваден въпроса в пленарна зала е втория вариант. Е, най-добрия вариант естествено е да се дискутира този въпрос в комисията, където може да има един доста ясен диалог. Може би не съм го казал достатъчно разбираемо. Освен това, въпрос е дали ние си надхвърляме правомощията. Господин е, Сперони е, говори за текста черно на бяло. Аз мога да се съглася с неговият коментар, но директното политическо тълкуване и това, което той казва, е, че такъв смисъл ние поставяме националните парламенти в една подчинена роля. В, при едно директно и е, не поставено а, е, на, а, е, под въпрос решение на комисията. Не е така. Ние сме избирателен орган на Европейския съюз и нищо не ни е, възпрепятства да се намесваме и да искаме информация за становището на комисията. И е, когато съответният комисар, е, в случая комисар Рединг, не иска да дойде тук и да влезе в диалог с нас, това не може да се случи. Така че нека да не четем само голия текст пред нас, нека да не се занимаваме с съдържанието на проблема, а да обсъдим процедурата. И искам да напомня на колегите следното. Когато се разглеждаше въпроса Монти 2, комисар Андор излезе пред комисията по заетост и е, изложи съображенията за оттегляне на текста. Така че има прецедент, от който можем да се възползваме. Затова това Нека да не пренебрегваме ролята на Европейския парламент като демократичен избираем орган и затова нека да не отнемаме неволно и индиректно правомощията на националните ни парламенти. Благодаря. Сега ще предложа да процедираме последния начин. А, има становище от а, Ампо и трябва да изчакаме е, решение от страна на комисията. Така че предлагам да изчакаме какво ще се случи следващата седмица в комисията, след което да помолим е, комисар Рединг да се произнесе по обвиненията връзка с е, субсидиарността и дали според нея трябва това да се приеме, дали комисията ще промени своето предложение, така че да няма конфликт с субсидиарността, но тя да обясни това пред нашите две комисии, заедно с Комисията по гражданска права. И смятам, че това е нормалният път, защото нашата комисия е, има правомощия да решава по въпроси, свързани с субсидиарността. И ако може да се вземе решение при нас дали има нарушаване на принципа на субсидиарността, то можем да вземем решение едва върху решението, взето от комисията другата седмица. Мисля, че това е нормалният път, по който трябва да поемем трябва тогава, както предложи господин Карин, следващата седмица да покани още веднъж госпожа Рединг, след като е готово решението на комисията и след това да обсъдим този въпрос с нея. Ако сте съгласни, предлагам да подходим така. Колегата Кари, моля. Е, пропуснах да кажа нещо. Мисля, че някои от докладчиците в сянка влязох след като бях започнал. Искам да им благодаря за участието и за помощта. Приемаме го за сведение, казва председателят. Значи приключваме тази точка от дневния ред. Следващия път ще се върнем към нея, за да разберем какво е решила комисията. И така, следващата точка от дневния ред. Доклад на госпожа Лихтенбергер е, публично заседание. Ще кажете ли няколко думи, госпожо Лихтенбергер, е, като начало или направо да чуем правната служба? Много ще съм доволна, ако чуем разяснение от правната служба за това, което писменно ни е, е представила. Това е важен въпрос. Така че нека чуем направо правната служба. Кой ще говори, госпожи и господа? Давам ви думата. Всъщност, е, колегата, която отговаря за този въпрос, ще дойде всеки момент, е, три минути. Извинявам се, тя трябва да дойде всеки момент. В все пак госпожа Лихтенбергер ще трябва да каже няколко встъпителни думи. Е, добре, тогава ще запълня паузата, за да спазя нашата традиция за наблюдение или контрол на приложи изпълнението на европейското законодателство в държавите членки. Този път изхождаме от едно проучване, което ни бе представено. Навлизаме в повече подробности, отколкото през изминалите години. Само накратко ще припомня за онези от вас, които следят дебата, а те за жалост никак не са много, ще припомна за тях кои са основните принципи. Един от основните принципи е решаващия въпрос кой осъществява контрол в това, което ние тук с цената на големи усилия, експертни срещи и така нататък вземаме като решение. Това е част от ежедневието в комисията, в парламента, в съвета. Разбира се, за нас трябва да е важно да узнаем как това се претворява в една, надявам се, положителна реалност. Как всичко това се изпълнява в държавите членки. Кой контролира? Това е комисията, тя е пазителката на договорите, както знаем. За това и а, много често на държавите членки се обръща внимание дали са, са приложили определени законодателни актове. Но днес по предварително вече поставяме критични въпроси на комисията. Ще припомня, колегите от Германия сигурно си спомняте. Министър, германският финанс, министър на транспорта бе внесъл предложение за магистрална такса само за чужденци, което звучи, хайде да го кажем така, малко странно в европейски контекст. Комисията излезе с едно доста объркващо становище при какви условия му това може да стане. Но това е формулирано толкова мъгляво, че сега германският министр на транспорта казва, ами явно става във всички случаи. Ако ние допуснем тук, а това е в разрез с основните принципи на европейското законодателство, ако допуснем в Германия да се въведе магистрална такса за леки автомобили които не са германски, е, губим всичко по всички фронтове. Например, въпроса тогава ав, австрийците могат да поискат от германските студенти е, да плащат такса за чужденци, защото германските студенти защото могат свободно да се запишат в австрийските университети. Е, например, италианците могат да кажат ще, ще поискаме курортна такса по Адриатическото крайбрежие само чужденци. Просто не става така. Комисията се изказа доста мъгляво, но всъщност, ако четем правилно европейското законодателство, веднага се убеждаваме, че това не е възможно. Тоест, Комисията, като пазителка на договорите, прави много неща, ко- които не са в процедура за нарушение или производство за нарушение. А, изпълнението на европейското законодателство се следи добре, зле или не се прилага или в, се обръща внимание, когато има действия в а, м, разраз с европейското законодателство. Но тук говорим за предварителния етап. Не веднъж говорим за това. Как, например, се питаме ние, е, се стига до определено действие на комисията, когато има сигнал за нарушение на европейското законодателство или неправилно, непълноценно прилагане. Например, директивата за отпадъците, дали съответната директива за отпадъците в дадена страна се превръща в приоритет във връзка с, с, с рециклирането на отпадъците. Примерите могат да бъдат много. Ние през последните години постоянно се връщахме към един въпрос, който аз отново ще поставя в центъра на своето изказване по конкретен провод. Получихме едно изследване, което е свързано с пилотен проект на Европейската комисия пилотният проект означава, на пилотен което означава, че комисията получава оплакване от определен тъжител и не предприема конкретни действия, а започва предварително неофициална процедура при което жълбоподателят въобще не научава, че комисията се занимава нещо, да не говорим пък за някакви срокове и да му, някой да му каже, да, да, взем, взехме предвид вашето оплакване или вашата жалба, прави се това и това и това. Доколкото ни е известно, такова нещо няма къде е проблема. Не, не можем, не трябва да знаем всичко, но в случая трябва да знаем, защото виждаме системно в всички държави и членки възникват еднакви проблеми с транспонирането на една директива. Стане ли това, явно законодателят някъде е сбъркал. Тоест, в производството, в процеса на създаване на законодателните актове се е допусната грешка и изпълнението е при... Е, изпълнението е трудно. Ако обаче има опущение в отделни държави, явно незаконодателството не е наред, а очевидно е на лице липсва на воля за изпълнение на европейските правила. И така, Имаме нов етап, който до сега не е съществувал, въпреки че от малко по-малко от 10 години се занимаваме с тези неща, 5-6 години. Сега създав ключ, въвежда се една предварителна процедура, но в крайна сметка се превръща в инструмент за приложение на европейското законодателство. Само, че за това средство, този тул, нямаме инструкция за е, експлоатация, така да се каже. Не става ясно какво можем да ремонтираме и как можем да го ремонтираме по този етап. И вече опита е на лице, ние сме на ниво следващ етап и да внасяне на прозрачност във всичко това, защото когато има европейски правила, има два принципа законност и тук вече трябва да следим за спазването на правилата на цялостната европейска законодателна логика, прозрачност, проследяемост, понятност и други так в този дух. Това трябва да постигнем. До сега нямаме съответна прозрачност и това ни създава огромен проблем. Трябва да постигнем и още нещо е, сроковете да бъдат уточнени, защото в противен случай няма да знаем дали този пилотен проект пътува към коша, така да се каже, както всички жалби. Не знаем какво ще стане от тук на сетне. Не знаем как ще се е, развият нещата. Или този пилотен проект е полезно средство за разрешаване на проблеми въобще не знаем какво става, къде има системни грешки, къде е текат системни процеси и нашото, нашата правна служба ясно го казва, ние имаме право да го знаем. В това изследване се отказва да се даде информация под претекста за защита на личните данни. Но когато говорим за лични данни, а не за, за обстоятелства, свързани с държавите. И така, струва ми се, че тук аргумента защита на личните данни играе ролята на смокинов лист, който се опитваме да прикрием други неща. Така, моето намерение е да не се отказвам. Комисията ни отказва ясна, проце... ясна информация за това какво става. Не ни дава и възможността да изкажем своите, своето мнение относно разработването на административни правила, които да внесат яснота. Нуждаем се от определена форма на регулация, защото става дума за важни правни разпоредби, а именно първо, как се е, се отнасят към индивида, когато той възразява срещу европейското законодателство. И второ, как този толкова скъп европейски законодателен акт, създаден с цената на толкова усилие, се прилага. Нуждаем се, като европейски депутати, от е, обратна връзка за това. От жълбоподателят, според мен, напълно законно има същото право, а това предполага Презрачност и ясно разписани процедури, които да са понятни. Понятни процедури в комисията. Това е повече или по-малко съдържанията, което аз си представям. В случаите на отказ от информация се обърнахме към правната служба и тук искам изрично да благодаря на колегите, които ни предоставиха чудесно, е, чудесно разработен отговор. Появили се междувременно представителя на комисията? Ами тогава да продължавам да, е, ние, е, е, разбира се, това е все още открито заседание. Имаме доста зада... въпроси за закритите врати. Но накратко да дадем думата, на... дадем думата на колегите, ако имат въпроси и коментари. Иначе ще се опитам да направя една екзегеза. Председателят, колеги, имате ли изказвания нещо по магистралната такса? Ако искате, там има сигурно доста неща да се каже, но е, като начало има и доста вицове, но но последният вид, който чух е, че а, е, само за а, е, само за каравани ще се въведе магистрална такса. И тук вече влизаме в друга сфера. Добре, сега обаче стига. Бързичък коментар. Имахме интересен случай. Ставаше дума за посредствена дискриминация, дори за две племена, така да се изразя защото не говорим само за каравана джиите, а става дума и за онези. Там може ли да се, така че по, по опосредствената м, дискриминация се отнася до тях. Добре, но сега идва ред на правната служба и имате думата е, извинявайте, господин председател, че закъснях и се наложи да ме чакате. Точно преди две минути разбрах, че а, ще имам щастието да ви представя нашите резултати от изследването и сега ще продължа на английски. Received. Получихме пет различни въпроса и те бяха свързани с съответния съответната поверителна база данни е пилот за обмяна на информация между комисията и страните членки. Тя преди няколко години влезе в действие, сега покрива 25 страни членки. Целта е да предостави един инструмент за по-добри комуникации на комисията и страните членки за прилагането на правото на Европейския съюз. И първият е, извод, който можем да си извадим е, че базата данни няма правен статут, а е просто работен инструмент в рамките на административната автономия на комисията. Второ, комисията има ли право да отказва достъп на парламента при искане е, на информация, съдържаща лични данни? Считам, няма никакви съмнения, че по силата на директивата за защита на личните данни 45 от 2001 и е, правилата за защита на е, личността е, с цел запазване на личните данни от институциите, подобен достъп може да бъде отказан на парламента. Тоест, когато иска да осъществява контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз, парламента може да има затруднения да обоснове защо искат достъп до подобни данни. А може би дори не е необходимо да има те, е, тези, е, този достъп, защото те се интересуват повече за броя на жалбите, примерно откъде идват те, от кои страни, а това е информация, която комисията предоставя и което, е, която клауза се съдържа в рамковото споразумение. Параграф 44 от рамковото споразумение гласи, че Европейската комисия не само е задължена да подава годишни отчети и конкретни отчети по дадени теми, но също и ще дава обобщаваща информация за процедури по нарушение в е, едно официално писмо, т.е. без е, да е започнала вътрешна процедура за нарушаване. Но те ще подават такава една обобщена информация на парламента, където ще се упоменават отделните случаи, но ще се опазва поверителността и тогава парламента ще има възможност да получава пълната абстрактна информация за процедурите за нарушения, което е необходима за изпълняване на неговите задачи за осъществяване на политически контрол, а също така и за да му дава възможност да бъде напълно информиран с законодател, т.е. да има достатъчно информация по определени проблеми е, при изготвяне на законодателство. И накрая, има ли е, възможности за правна защита при положение, че комисията отказва е, да е, влезе в комуникации? Тук вече влизаме в един. Е, в един е, политически, в политическа област е, евентуално може да се търси обоснование е, не бездействие, и а, в такъв случай парламента може да използва целия а, набор от политически инструменти, с които разполага, за да упражни въздействие. Това е което ние можем да кажем и с удоволствие ще ви отговорим на въпросите. Благодаря Страхувам се, че сте права. Разбира се, че ние можем да опитаме само по политически път, а не по силата на някаква процедура, да принудим комисията да ни отговори. Госпожа Лихтенбергер. Да, и за да избегнем подобни ситуации за в бъдеще, би трябвало да опитаме да въведем а, в а, базата данни L-Pilot минимален набор от правила, защото трябва да е ясно както за жалбоподателя, така и за нас каква е процедурата. Не е толкова важно да се знае нищо лично за жалбоподателя, а са важни въпроси, свързани с систематичния подход. Например, дадох пример за отпадъците тук е важно дали от държавите членки е, има много жалби и как са се развили те. не можем да въведем въззивна инстанция на европейско ниво, без да следим процеса. И ако всичко остане в, на хартия, така в пред, предварителната фаза преди да бъде изхвърлено. Не, не, не това е нашата работа. Ние е, се разбрахме, че ще има правила на играта, които да гарантират правна сигурност и създават доверие в европейското ниво. Непрекъснато получавам писма, които е, от граждани, които са подали жалба, получили са само потвърждение, че тя е заведена и оттам нататък нямат никаква информация. Не може така. Ние като парламент би трябвало да знаем дали това е проблем на цялата система или проблем на отделни държави членки, за да знаем как да реагираме за в бъдеще. Това е необходимата обратна връзка, която ни е нужна трябват ни срокове и формални изисквания, формална процедура с достъп за нас, за да можем ние да можем да оценим ситуацията и да предприемем политически действия. Защото ако не се интересувам от прилагането на европейското право, смятам, че не сме на мястото си да произвеждаме красиви документи, по-скоро е работа на хора, които пишат романи, не на законодатели. Председателя, да, действително, това е а, е, тема за следващите преговори по интернационалните споразумения с е, комисията а, е, и трябва да се обърне внимание на този въпрос. Има ли желаящи да се изкажат по този въпрос? Иска ли комисията да вземе отношение по този въпрос? Thank you very much and thanks for, for... Благодаря. Благодаря, че ни давате възможност. Първо, оценяваме много високо фактът, че е, за вас е, това е толкова важен въпрос. В край на кращата, прилагането на правото на Европейския съюз цели да е, се изпълняват на практика вашите решения. Два коментара имам по отношение на нашата връзка с жалбоподателите ли. Не е правилно да се счита, че ние е, в комисията нямаме ангажимент да информираме жалбоподателите. Не знам дали има случаи, когато това се случва. И ако вие знаете за такива, моля, подайте ни информация за това. Има ясни правила, какво, кога се информира жалбоподателя за всяка стъпка, включително и по ЕО, ЕС пилот и така нататък. Това е правило, което ние неизменно спазваме и учим нашите колеги и омбудсмана го наблюдава. Има хиляди е, случаи на жалби, и имаме ясни разпоредби от генералния секретар да се прилага това правило на практика. Второ, е, базата данни е, е, е, е с пилот. Осъществяваме известно партньорство с страните членки, е, именно за да им дадем възможност да си вършат работата. Защото в края на кращата и в интересите на парламента е да се постигат резултати. А резултатите винаги се съобщават на жалбоподателя и не можем да се съгласим, че е, някъде се губи по пътя информацията. Що се отнася до правилата, те са много ясно разписани. Е, вярно, в миналото нямаше такива. Имаше информационни писма, административни писма, доста хаотично, но от 2008 година има правила, е, критерии, срокове и ясна рамка и е, има насоки, ако искате ще ви ги предоставим с удоволствие, за да ви убедим, че се действа в една рамка, която ни дава възможност да вървим напред. Така че призовавам ви да разгледате тези правила, да сте убедени, че ние приемаме тези неща много сериозно и е, търсим възможно най-бързите решения и за гражданите, и за фирмите. Това се опитвахме да правим и в миналото. Госпожа Лихтенбергер, ако има такива правила, защо ми не ги представите? Защо ние нищо не знаем за тях? И защо само слушаме за тези правила? Защо не ги получим в техния формален вид? Това е а, основополагащо, защото тези формални правила могат да играят ролята на десете Божи заповеди и да се надяваме, че всеки ще се придържа към тях, могат обаче да имат и формата на процедура, която може да бъде поставена под съмнение и трансформирана при нужда. Това смятам, че е много важно. Например, ако някъде а, пише пушенето забранено и стаята за пушачи е някъде в, доста отдалечено, а, или ако някъде пише, моля, не стъпвайте с обувки, това не е достатъчно формализирано, не е достатъчно обвързващо. Така че ние се движим между десете Божи заповеди и административното право. И тук не говорим за доверие или за вяра. Това по-скоро е църковен въпрос. в правните институции има правила. Председателят да, всъщност това изследване а, беше. Всичко, което казахме, беше с, с, във връзка с а, информацията, която ние поискахме и не получихме от а, комисията. А, смятам, че в рамките на следващия структуриран диалог можем да получим отговори от господин а, Севкович. Сега мисля, че можем да преминем към следващата част на нашето заседание, заседанието при закрити врата, давам 3 минути време на а, господата и госпожите, които трябва да напуснат залата, да го направят. Okay.